Uh, Бих искал да бъда регистриран. Това, че искам да се подпиша, искам да се регистрира, че аз присъствам, за да не излезе, че съм мързелифа. Питер. Добре, отбелязваме си господин Штитер. Мадам Госпожа Декейзер, и вие искахте думата? Опитвам се да си пусна микрофона. Благодаря, госпожо председател. Искам да помоля, тъй като няма резолюции по спешни въпроси на нашето заседание, да реагираме на едно спешно искане от индийските власти за да се изкажем против изпълнението на една смъртна присъда в Индия, която е предвидена за 31 март. Смятам, че това е молба, която можем да изпълним. Нека господин Мартин Шуц се да изпрати писмо на индийските власти. Добре, ще предадем. Господин Куташ, и вие искате думата? Серкас, пардон. Господин Серкас, заповядайте. Бих искал да се внесе в протокола Искам да се внесе в протокол имената на 23 социалисти, които ще участват в гласуването по фонда за приспособен към глобализацията. И искам да заявя, че изразяваме солидарност с стъчкуващите и испански работници. Те стъчкуват срещу реформата на трудовото право, която противоречи на Хартата на Европейския съюз, основни права и противоречи на принципите, свързани с правата на трудащите се. Господин Берман. Добър ден! Искам да се възползвам от заседанието да помоля да осъдим преврата в Мали, да настояваме за възстановяване на конституционния ред в тази страна, а също така и да приветстваме демократичните избори в Сенегал и избора на новият президент. Благодаря. Nous passons donc au vote. Нека да започнем с гласуването. Доклада на госпожа Морейра за Международната група за изследване на каучука. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Доклада Тейлър